Dear colleagues, please, may I ask you to... Уважаеми колеги, моля да местата си, за да започнем съвместното заседание. Извинявам се за закъснението, то се дължи на едно гласуване, което течеше в другата комисия, то приключи, колегите от Емпл гласуваха, сега се събрахме и може да започнем. Моля ви за тишина и да седнете. Координаторите също. Uh, as you know, we are here... Както знаете, ще имаме съвместно заседание с Комисията по заетост. Ще обсъдим с Валдис Домбровски, заместник-председател на комисията и комисар за социалния диалог и еврото, Мариан Тайсън, която отговаря за труда и Пьер Московиси, който отговаря по финансовите въпроси. благодаря ви, че сте тук. Добре дошли и добре дошли в Европейския парламент. Ще говорим с тях за проекто препоръките към държавите членки, които прие комисията. Знаете, че запознати сте с тази процедура. Те ще бъдат прияти от съвета през юли. Виждаме, че тези препоръки са изключително важни, особено тази година. Добре е, че ще има последователност и приемственост в цялото това начинание, за да се оформи цялата насока на политиката, която иска да прокара Европейската комисия особено известният триъгълник, така известен триъгълник. Но, между другото, той има и четвърти елемент, този триъгълник, който е свързан с фискалната консолидация и социалното сцепление. Освен това, има много интересна оценка на потребността да да се разглежда и е, цялостната фискална позиция, за да се види какви корекции могат да се направят, които идват от нашите правила, разбира се, и да има насърчаване на ръста и принос към възстановяването. Трябва да не се забравя също така и социалното измерение. Ще дам сега думата на комисарите. Те ще направят а, своите представения. А, господин Домбровски е първи. Заповядайте. Honorable, uh, chair, honorable... Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, е, за мен е удоволствие, че съм днес сред вас с комисарите Тайсън и Московиси, за да ви представя препоръките на Комисията за економическата политика за следващите 12-18 месеца. Европейският семестър се оказа точната рамка, за да насърчим реформите в държавите членки. Имаме економическа стабилност и гъвкавост, които виждаме като резултат. Економиката на Европейски съюз продължава да се възстановява вече пета поредна година. Миналата година растежът бе по-висок от този в САЩ и Япония. Всички държави членки се очаква да отбележат растеж. Заетостта пък стигна до 233 милиона заети, най-високата заетост, отбелязвана до сега. А населението, което е в риск от бедност, сега намалява. Общественото финансиране продължава да се увеличава. Това можем да отчетем по броя на държавите, които са в процедура за наказания поради свръхдефицит. 8 държави ще бъдат на ниво средносрочни цели до 18-та година. Те няма да имат конкретни препоръки, свързани с пакта за стабилност. Има и държави, които се отклоняват от корекциите, които са предложени за постигане на средносрочните цели. Затова Италия трябваше да предприеме допълнителни мерки от 0,2% от БВП тази година. Освен това, изпращаме сигнал предупредителен към Румъния, тъй като там има отклонение от пътя, набелязан през 2016 година. Пиер ще ви даде повече подробности а, по този въпрос след няколко минути. Економическото възстановяване обаче е неравно. Имаме дълго наследство от е, кризата и е, безработица и висок, е, висока задлъжнялост на държавите членки. Имаме също и структурни слабости, които пречат на новаторството и растежа, както и производителността. Не трябва да губим инерция, нашата економика трябва да стане много по-силна. Растежът трябва да бъде наистина приобщаващ, за да се усеща от всички. Това е много важно заради сближаването а, в държавите членки и между тях. Това са целите, които препоръчваме за реформите. Препоръките ни се основават на три приоритета, както каза и колегата – инвестиции, структурни реформи и отговорна фискална политика. Всички отговарят на конкретната ситуация в отделните държави. Те са също така насочени към а, въпросите, които изискват спешно внимание. Те биват економически или социални – Имаме препоръки също така за еврозоната. Тези препоръки бяха направени в годишния преглед на растежа миналата година. Другите препоръки, всъщност всички препоръки са свързани с конкретните предизвикателства пред държавите. Тези, които имат по-голям дисбаланс, имат повече препоръки. Що се отнася до Кипър, Италия и Португалия, комисията а, отбеляза, че са записани конкретни задачи в техните национални програми, има амбициозни планове, така че няма а, нужда да има процедура за микро, макроекономически дисбаланс, стига бързо да се прилагат реформите, изложени в препоръките. Имахме интензивен диалог с правителствата, националните парламенти, социалните партньори. Призовахме държавите членки да се консултират с националните и социалните партньори. Посещавам всички държави членки, говоря с всички действащи лица на всички нива, другите комисари го правят също. Уважаеми дами и господа депутати, приобщаващия растеж изисква и време и добър, добра смесица от политики. Имаме нужда от образована работна ръка, със съответни умения, трябва да сме конкурентни способни, имаме нужда от новаторство. Когато правим реформи, трябва да имаме предвид и, че хората а, имат различни доходи. Трябва да подкрепяме онези, които имат повече нужди. Държавите членки продължават да полагат усилия в сферата на реформите, но напредъкът е или ограничен, или не толкова добър. Има много мерки по фискалната политика, управлението на бюджетите и данъците, както и активните политики на пазара на труда. годишната прогноза се отразяват е, всички тези мерки, които бяха взети още когато бяхме в вихара на кризата и сега отбелязвам резултатите от тях. Готови сме да подкрепим държавите членки при прилагането на реформите. Имаме конкретен инструмент, програма за подкрепа на структурни реформи. Голям интерес събуди тя. Държавите членки искат много техническа помощ по нея. Надяваме се този инструмент да помогне за реформите. Сега топката е в ръцете на държавите членки. Благодаря ви. Давам думата на комисаря Московиси. Благодаря, госпожи и господа депутати, господин председателю, госпожо председател. Много се радвам, че съм тук днес до двамата си колеги, за да представя на свой ред бюджетните измерения на пролетния пакет. Вие знаете, че това задава насоките на комисията при подготовката на бюджета за 2018 година. Тази работа се вписва в точно определен политически и економически контекст. В политически план има връзка е, с е, нашата политическа цел за динамизиране на заетостта. И също така е, ние се намираме в етапа на приключване на разсъжденията, които ще представим утре. В економически план е необходимо економиката да продължи да се възстановява. Тя се възстановява, но остава крехка. Потенциалът за растеж все още не е достигнал нивата от преди кризата и остава слаба. Разбира се, резултатите остават скромни, въпреки че е много разумна паричната политика на Европейската Централна банка. Имаме проблем с търсенето в еврозоната и пакетът смятам, предлага интелигентни мерки. Задължително е бюджетната политика да бъде добре уравновесена, да има равновесие между економическото стабилизиране и изискванията за финансиране. Все още има страни с бюджетен марш. Те трябва да го използват за инвестиции в инфраструктурата. Това предлагаме на тези държави. И във в що се отнася до научните изследвания и развойната дейност в Германия и в Холандия такива са препоръките. За други държави е необходимо да се предприемат и допълнителни мерки и корекции, но ако тези корекции са прекалено а, големи, а, могат да навредят на равновесието. И в този смисъл а, се препоръчват разумни мерки. Най-напред комисията по отношение на Хрватия и Португалия следи прекомерния бюджетен дефицит и предприема мерки. тук трябва да се придържаме към правилата и е, смятаме, че новините, е, които получаваме от тези две държави, вече са много положителни. През 2016 и 2017 година дефицитът в Гърция беше над 3%, но се връща към правилата. Вярно е, че може да се открие производство за прекомерен бюджетен дефицит, но в момента приключваме разговорите е, за втория преглед и за прогнозите за економическото състояние на Гърция. Тези разговори ще приключат след няколко дни. И като се има предвид, че все още преговори се осъществяват, комисията реши да предприеме юридически действия във връзка с производството след приключване на преговорите, но стига, разбира се, параметрите да бъдат на лице. Ако има устойчиво развитие, няма да бъдат предприяти строги мерки. Това би било подходящо и за Гърция, и за Европа що се отнася до корекциите. От 2011 година свиването в държавите членки е направо зрелищно. 24 държави членки през 2011 имаха прекомерен държав... държ... бюджетен дефицит. А, а, след това техният брой намаля, сега са 2-3, надявам се, че и те ще се справят. А, през 2018 година се надявам бюджетният дефицит да бъде на ниво 1,8%, което е приемливо. Що се отнася до Испания и Франция, където също има прекомерен бюджетен дефицит, но те са членове на еврозоната, нашите препоръки са в контекста на производството да се спазват правилата. Що се отнася до превентивния аспекта на пакта, искам да посоча, че че е, комисията е приела доклад по член 126 алинея 3 връзка с Белгия и Финландия. Заключенията за Белгия е, че няма нужда от производство за прекомерен бюджетен дефицит, но тук трябва да се предприемат допълнителни бюджетни мерки за привеждане в съответствие с а, е, пакта. Що се отнася до Финландия, там трябва да се предприемат мерки и то бързо. Комисията очаква да се възцарят възможно най-добри условия и ще помогне на Финландия за тази цел. Също така трябва да се осигури гъвкавост на Литва с оглед на реформата на пенсионната система. Във връзка с бюджетното състояние на Италия, докладът по 126 алинея 3 е представен в февруари месец. Отчита, че Италия като цяло ще спази задълженията си ни няма предпоставки за развитие на производство за прекомерен бюджетен дефицит. Е, ние е, следим положението с оглед изготвянето на бюджета за 2018. По отношение на Румъния, Комисията ще предпоръча предприемането на подходящи мерки за коригиране на съществените отклонения, които бяха констатирани през 2016 година. Това е ново производство, което прилагаме по отношение на Румъния във връзка с съществени отклонения, които следва да бъдат коригирани, за да се избегне производство по прекомерен бюджетен дефицит. Румънското правителство а, прие а, необходимите мерки и започва да ги прилага. Това ще ни спести провеждането на производство. Това ще бъде отчетено на съвета ЕКОФИН, както и в Еврогрупата. Това е бюджетния аспект на нашите дискусии, госпожи и господа. Мога да дам допълнителна информация за всички тези случаи, ако желаете. Благодаря, господин Московиси. И сега е ред на комисаря Тайсен. Заповядайте. Uh, уважаеми колеги, уважаеми депутати, е, този Европейският семестър е креирален камък в е, дейността на комисията. Комисията се насочва към средносрочен анализ в момента, в който се съсредоточаваме върху социалното сближаване и заетостта. Ние искаме да покажем, че наистина постигаме резултати за всички граждани. Днес може да кажем, че сме изминали дълъг път. 230 милиона хора имат нова работа през 2016 година. Това е най-високата заетост в сравнение от 3 години насам. А 6 милиона от мандата на комисията 6 милиона раб, работни места бяха създадени от началото на мандата на комисията. Това, безработицата е спаднала с 8%, което е най-низкото ниво от 3 години насам. Но въпреки това разликите между държавите членки и между регионите се задълбочават, неравнопоставеността е голям въпрос за комисията. Ние всички знаем, че това има ерозиращ ефект върху економиката, върху социалната структура на обществата. Ето защо ние се съсредоточаваме именно върху социалните въпроси. Най-напред европейския семестър. Много е ясно е в съобщението на комисията от 2017 година за специфичните препоръки към държавите. Ние искаме държавите членки да проведат социални реформи. Това трябва да се планира, трябва да има последователност при реформите и те трябва да бъдат контролирани при тяхното прилагане. Държавите членки трябва да осигурят е, социалната мобилност и да се намали неравнопоставеността сред социалните слоеве. Много важен е социалният стълб при борбата на неравнопоставеността. Европейският семестър е важен инструмент за задействане на стълба. Това отсвети и нашите препоръки за 2017 година. Няколко примера най-напред образованието, обучението и ученето през целия живот. Всички хора в Европа трябва да имат достъп до най-добрите възможности за учене, защото това ще определи, определи техните шансове в живота, както и конкурентоспособността на нашия съюз по отношение на бизнеса на економиката. Талантите трябва да имат своята възможност за развитие. Стълбът също така призовава за включващ е, работен пазар, по-добри работни места, това за приоритетите и за бъдещите години. Стълбът подчертава важността за добрия стандарт на живот. Това е отразено в някои от препоръките, а също така и по-специално към държавите членки, където трябва да се наблегне на економическия растеж. Ето защо ние призоваваме държавите членки да увеличат капацитета на социалния диалог. Освен това, ние се застъпваме за социална защита. Това е истинска инвестиция в хората на Европа. Нашите препоръки целят създаване на по-добри условия, на преодоляване на равнопоставеността, укрепване на социалните системи и дългосрочната грижа за възрастните хора и децата. Уважаеми председатели, уважаеми депутати, благодарение на често трудните усилия за трудни реформи, Видяхме, че през 2013 година възстановяването в Европа започна, но въпреки това трябва да продължим с нашите усилия, за да постигнем включващ растеж, включващ, който да покрие всички хора в Европа. Нашите препоръки задават насоките как да се постигне тази цел. Европейският семестър е двигател за реформите на национално равнище. Социалните партньори, гражданското общество трябва да бъдат включени. Целта е една благоденстваща социална Европа. Благодаря. Благодаря. А сега ние може да започнем с въпросите и отговорите. Предлагам да обединим двата кръга въпроса и въпроси и отговори. Искам да подчертая това, което каза господин Московиси, а именно ефект ефективността на правилата, когато те биват прилагани разумно. Това е наистина много важно. Виждаме три страни от 24. Те бележат напредък, 1,5% дефицит. Това е един много, един много добър резултат. Гонар Хакмарк е първият оратор. Благодаря. Благодаря за презентациите. Мисля, че естествено трябва да е, приветстваме факта, че има напредък, но това не означава, че е направено достатъчно. Възстановяването, което виждаме и за което говорим, е на агрегирано равнище. Ако <clears throat> главата ви е в хладилника, а краката ви са в е, пеща средната ви температура е добра, но цялото ви състояние няма да е добро. Така че агрегираните цифри ни казват следното. Да, има растеж, но растежът е много нисък. На второ място, в някои държави членки имаме е, доста недостатъчен растеж. 8% безработни означава, че има доста голяма безработица в редица държави и членки. Много хора са извън работния пазар. Така че не бива да сме самодоволни, трябва да мислим за по-висок стандарт на живот и на труд. Искам да ви помоля Искам да ви помоля за отговор. Най-напред господин е, Домбровскис и после вашите двама колеги Тайсън и, и Московиси. Как може да увеличим потенциалния растеж, защото трябва ни структурно сближаване, за да имаме социално сближаване. И в нашите економики сме приложили различно ниво на структурни реформи. Мисля, че трябва да сме по-директни по този въпрос. И е, всички говорим за нуждата от структурни реформи, но трябва да се насочим към онези страни, там където има нисък растеж и е, потенци... но има потенциал за по-голям растеж. Там трябва да се направи повече. Бих искал да чуя вашите, ваши, вашето становище по този въпрос. Клод. Благодаря, господин председател. Наистина, е, моментът е, за препоръките по отношение на отделните страни е важен. Трябва да се съчетаят две цели. Първо, възстановяване на растежа инвестициите и второ, консолидирането на обществените финанси. Имаме план за инвестиции, е, който вече дава резултати, но както отбелязвате, растежът е твърде ограничен, за да бъде намалена безработицата, с която се сблъскваме в момента, поне да бъде намалена до удовлетворителни нива. Е, значи двете цели е, възстановяване на инвестициите и растежа и управление на обществените финанси се съчетават понякога е, с противоречиви последици. Например, за нашата страна Белгия препоръките основателно подчертават, че инфраструктурата няма добро качество, но това е до някъде и резултата от недостатъчни инвестиции вследствие на консолидирането на обществените финанси. Това противоречие се открива и при реформите на образованието, при инвестициите в научно-изследователска дейност и при инвестициите в социална дейност и политика. Тоест, е, знае, че се правят усилия, но тези ограничения между, и тези противоречия между двата елемента, които очертах, трябва още да бъдат намалени е, с цел да бъдат е, преодолени неравенствата. Аз вече чух, че изразихте воля за укрепване на социалния диалог. Това е необходимо за социалното сближаване. Какви мерки предлагате за укрепване на този диалог? Благодаря. Е, следващите оратори ще говорят по минута и половина. Перванш Берес. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, господин и госпожо комисар. Благодаря за тази картина която смятам бе доста прилична на положението с конкретните препоръки за отделните държави членки. В средствата, с които разполагат държавите членки, има едно съществено средство, което допринася за по-добрата координация на европейско ниво, а именно данъчното облагане. Е, ви, е, това, което искате да постигнете, е, трябва да го постигнете чрез държавите членки и тяхната данъчна политика. Виждам, че фискалните препоръки към държавите членки са на лице и ми се иска да ви запитам до каква степен и как смятате, че държавите членки са се ангажирали с реформи, е, които от една страна да постигнат по-добро равновесие между данъчното облагане на капитала и данъчното облагане на труда. Е, виждаме, че доста препоръки е, са свързани с данъчното облагане на ниските трудови възнаграждения. И от друга страна, равновесието между данъчно облагане, което фаворизира дълга, вместо инвестирането в собствени средства, в собствен капитал. Според мен е, този механизъм на конкретните препоръки именно на тези плоскости следва да даде своето отражение. Благодаря, Мария Арена. Мерси. Благодаря. Аз съм съгласна с Клота Ралена за очертаните противоречия, тъй като е необходимо а, да се избягват производствата за прекомерен бюджетен дефицит. Обаче, а, каква е връзката между очертаните мерки, те са бюджетни, и отъжняването на неравенствата в Европа? Има ли достатъчни показатели в момента, за да се каже, че една страна, която излиза реално от производството за прекомерен бюджетен дефицит, разполага и със средствата да се пребори правилно с неравенствата? Аз е, много добре разбирам е, волята на комисаря за по-голяма борба, по-широка борба е, с бедността, обаче, е, по отношение на гъвкавостта на работните места, е ли това най-подходящото средство? Мисля, че и при гъвкавостта има неравенства, особено при работещите жени. И искам да знам точно как ще се борим е, с бедността на конкретни групи, например жените. Е, в някои държави членки те много трудно си намират работа. И последно, няма много инвестиции, макар да говорим много за инвестициите, няма много инвестиции за енергийния преход. Най-бедните хора най-трудно имат достъп до необходимата им енергия. Искаме се тук да имаме повече яснота. Малко се говори по този въпрос. Благодаря, Бен Плуке. Благодаря. Имам въпрос към господин Домбровскис. Комисията критикува свръх излишъка на Германия. Искам да попитам, каква е економи... какъв е економическия анализ за тази критика? За какво всъщност става дума? Търговският излишък или другия, бюджетния излишък? Казва се, че Германия трябва да увеличи публичните инвестиции. Искам да попитам, смята ли комисията, че увеличаването на публичните инвестиции в Германия ще доведе до намаляване на износа за немските фирми в други страни? Или пък комисията смята, че вносът в Германия трябва да ще се укрепи, ще се увеличи, ако има публични инвестиции. Освен това, има разлика между търговския баланс с стоки и търговския баланс с услуги. Има и търговия с трети страни. Въпросът е какво ще какво, е, какво ще е предимството, ако има инвестиции в страната, а не изтичат кредити за трети страни. Благодаря. Улрике Трепесиус. Благодаря. Вие казахте, че всяка държава членка трябва да приложи своя инициатива, за да постигне добри резултати. Господин Домбровски каза, че стратегите трябва да са специфични. Каза се, че няма единно решение за всички. Държавите членки са изправени пред различни предизвикателства. Виждаме и е, този социален стълб, но тук може да се получи впечатлението, че е, се цели именно единен подход към всичките държави членки, налагане на един социален стандарт. Добре, социалният стандарт да се повиши, това е чудесно, но той трябва да се финансира. Държавите членки трябва да имат средствата, било от данъци, било от другаде, за да финансират мерките. Е, не са ли социалните изисквания и риск? за някои държави членки. Не всички държави членки е, могат да си позволят да прилагат допълнителни социални изисквания. И тук имам предвид е, държави в източна Европа. Ето, ще бъде много трудно за малките и средни предприятия да отговарят на тези изисквания. Моят въпрос е как комисията ще въведе социалните инициативи и ще държи отговорни държавите членки за тяхното прилагане. Колегата Шамбон. Благодаря, господин председателю. Благодаря на триумвирата комисари. С удоволствие се срещаме с тях сега, както всички 6 месечи за тези дискусии. И как да не се радваме в известен смисъл, като виждаме, е, че вече голяма част от държавите членки са се е, върнали към пътя на нормалността. Вярно е, че има някои е, изключения. Моята страна е горда от тях, но на това ще се върнем по-късно. 2% растеж обаче не заслужава фойерверки. верки. Е, също така е, растежът е неравномерно разпределен и най-вече продължават структурните проблеми. Много се радвам, че чух две думи производителност и неравенство и че на тези две думи ще се отдава централно място в разсъжденията на комисия. Неравенствата е, всъщност подриват е, нашата политическа подкрепа от страна на Европейския съюз и за това трябва да се предприемат преки мерки за тяхното преодоляване. Но тези мерки трябва да бъдат практически. Най-вече искам да приканя комисията да доразвие своята структурна визия тя изхожда а, от прекалено много количествени показатели и то в, с краткосрочен хоризонт. някой път страните се опитват да преметнат комисията. Това този път не може да се допуска. Ще използвам общо 3 минути, господин председателю, иначе в една минута не мога да се вместя в моят избирателен район, а, нали, се приема идеята за солиден, стабилен бюджет. Е много хубаво, обаче, когато говорим за бюджета, това е една поредица от цифри. Тези бюджети а, допринесоха за много голямо неравенство в Испания, което доведе и ще доведе в бъдеще до бюджетен дефицит. Това трябва да се знае. Затова ми се струва, че трябва много повече да се обърне внимание на структурните аспекти. Нека не ги загърбваме или забравяме. И също така е, трябва е, да се мисли с перспектива по-далечна от 6-месечието. Е, има страни, например моята, в която енергийната бедност се наслагва от година в година. За това също трябва да се говори. Е, мерките за бюджетни ограничения не дадоха навсякъде еднакви резултати. Е, ще взема е, като пример Германия. Нейните граждани имат и право, и капацитет да харчат повече, да харчат по-качествено. Германия трябва да им го позволи. Благодаря. Колегата Шамбон използва и времето на колегата от Алде, който не бе тук. Затова нека сега започнем с отговорите. Кой ще започне? Комисарят Домбровски. Благодаря на всички за въпросите. Ще се опитам да групирам въпросите по теми. Наистина, що се отнася до укрупнените сметки и изчисления и какво може да крият като изкривявания. Наистина понякога има неравенство, що се отнася и до ръста или безработицата. Очакваме всички 28 държави членки да отбележат растеж. Този растеж обаче е различен при всяка една от тях. Що се отнася до реформите и структурните проблеми при онези, които растат бавно, искаме укрепване на растежа. Вече споменах процедурата за макроекономически дисбаланс. Онези държави членки, които имат свръх дисбаланси, получават конкретни препоръки. И то не една и две. За тях има и специален механизъм за наблюдение. Това отговаря на принципа, който и вие споменахте, да работим повече с държавите, които имат повече проблеми и при които има повече неща. След това потребността от повече инвестиции, неравенството и как то да бъде балансирано с фискалните корекции. Различни депутати повдигнаха този въпрос. Това е елемент, който не бива да забравяме и който трябва да бъде уравновесен с други и по време на семестъра, и по време на предоставянето на препоръки по държави. Трябва да се отбележи също така, че структурните проблеми не могат да бъдат разрешени с натрупването на повече задлъжнялост. Има висока задлъжнялост в някои държави и ние сме отбелязали това като структурна слабост, по която трябва да се работи. Имаме нужда от устойчиви нива на тази обществена задлъжнялост, която трябва да върви като цяло надолу. Въпросите за социалния стълб и пазара на труда ще оставя за Мариан. Един друг въпрос, който бе повдигнат, бе свързан с фискалната политика на европейско ниво. В тази годишния европейски семестър подчертаваме това, като говорим за еврозоната и окрупнената фискална позиция на тази зона. Всичко това също е отразено в конкретните препоръки по държави за държавите членки на зоната по препоръките по държави, свързани с данъчното облагане. Общия ни съвет е да занижим данъците върху труда, особено ниско квалифицирания труд, е, който няма да увреди растежа. След това баланса на задлъжнялост и собствен капитал – това е част от нашето предложение, фискалния ни пакет. Пиер силно ще говори за това, за тогава. След това въпроса за излишъците по текущата сметка в Германия. За това всъщност и Германия е част от процедурата за макроекономическите дисбаланси. Тези излишъци са отвъд и над 6% от БВП. Има тенденция за устойчивост на този излишък. Трябва да се насърчава търсенето в економиката, да се насърчат инвестициите и също така говорихте за вноса и износа. Посредством търсенето в економиката и инвестициите може да се очаква по-голям растеж. Едва ли може да очакваме немските фирми да започнат да свиват износа си. Няма как да ги посъветваме такова нещо. Така или иначе, отбелязваме също така, че имат допълнителни инвестиции от страна на Германия. Още миналата година се забеляза това и има напредък и тази. Излишъкът по текущата сметка продължава да е обаче над съответната стойност. за въпроса да не се налага едно решение на всички. Точно такъв е подходът ни. Споменахте социалния стълб. Ще говорят колегите повече по въпроса, но в социалния стълб ясно казваме, че не искаме нови компетентности на европейско ниво в социалната сфера. Това всъщност си остава отговорност на държавите членки. Още веднъж по един въпрос, който бе повдигнат е, за растежа на производителността, намаляването на неравенството и какви са практическите мерки. Сега, практическите мерки според мен са следните. Ще предложим на държавите членки в конкретните препоръки такива мерки. Ако погледнете тези конкретни препоръки за отделните държави членки. Това са съвсем практически мерки, които ще доведат до по-голяма производителност и ще решат част от проблемите, свързани с пазара на стоките, услугите, ще разработят а, съответните умения у служителите и така нататък. Същото се отнася и за неравенството, когато говорим за определени аспекти на данъчната политика, по-добро, по-добри социални системи, отново умения, активни мерки на пазара на труда. Всичко това са съответни стъпки в тази посока. Благодаря. Благодаря, господин Московиси. Съвсем набързо, защото съм съгласен с всичко казано. Изцяло съм съгласен с първото наблюдение, което бе споделено че вървим добре, но можем да вървим още по-добре. Няма място за самодоволство. Е, растежът ни е нисък в сравнение с световния. По отношение на безработицата и неравенствата, те са подчертани. Трябва да се знае как обаче да увеличим потенциалния растеж. Мисля, че има три направления, които мога да споделя с вас набързо. Първо трябва да продължат структурните реформи. Е, те е, се налагат на всички, но преди всичко на тези държави, е, които имат дефицит. второ, трябва да се преодолеят макроекономическите дефицити, като трябва да се инвестира повече, особено когато има капацитет за това. И трето, трябва да се намалят различията в еврозоната. Това е една от целите, на които ние обръщаме особено внимание. Тя е свързана с така нареченото задълбочаване на еврозоната. Все още има големи различия и в един момент ще се стигне до въпроса има ли демократична легитимност това, което става в еврозоната. За това задълбочаването на еврозоната ми се струва свързано преди всичко с сближаването, економическо сближаване. И в тази посока трябва да бъдат мерките. Дали е, за изграждане на по-голям бюджетен капацитет или е, за реформа е, на управлението на еврозоната. Всичко е, това трябва да бъде подчинено на целта задълбочаване на еврозоната. Разбира се, по отношение на бюджетното консолидиране и инвестициите, тук трябва да имаме предвид едно фундаментално понятие. Понятието за качеството на общественото финансиране. Не мисля, че можем да консолидираме бюджета и обществените финанси за сметка на инвестициите. Напротив, инвестициите трябва да бъдат първостепенна ориентация на нашата бюджетна дейност. И инвестициите трябва да бъдат с предимство във всички страни. Е, както в тези, които в момента разполагат е, с капацитет, така и в тези, които ще развият такъв капацитет за инвестиции в бъдеще. Мисля, че волята на нашата комисия е развитие на инвестициите, категорично планата Юнкер регистрира успехи и мисля, че повече от 100 милиарда евро вече са ангажирани по линия на този план и това допълнително дава опора на нашите размисли. Госпожа Береса зададе въпроси във връзка с данъчното облагане. Споделям нейната бележка за данъчните инструменти, които по-скоро фаворизират задлъжнилостта, отколкото инвестирането в собствен капитал. Е, има два проекта на комисията, свързани именно с тези разсъждения. Първо, по отношение на облагането на капиталите в данъчната сфера. Както знаете, ние работим за изграждането на обща данъчна основа за дружествата. Това е огромен структуриращ проект, който ще изпълнява много функции. Ще се стигне до опростяване, значително опростяване на данъчното облагане, ще се намали натовареността на дружествата, ще се води борба по-успешна с данъчното укривателство и трето в този проект, който преосмислихме с оглед на предишните неуспешни опити за такава обща данъчна основа, решихме да въведем стимули за научната дейност и за всичко, което допринася за развитието на собствения капитал за неговото изграждане. И тези стимули са част от нашия анализ – като ние бихме желали и съветът да извършва анализ на същата плоскост. Миналата седмица на съвета Екофин бе заявена много голяма подкрепа за този начин на разсъждение. Разбира се, комисията е открита за постигане на компромиси, но тези компромиси трябва да бъдат качествени. Иначе те няма да бъдат компромиси, отстъпления от това, което сме постигнали до сега. Като сме тръгнали по един път, трябва да го извървим до край. И от тук няма нужда да повтарям в отговор на госпожа Арена. Да, необходимо е обществените финанси да бъдат качествени финанси. Да, ние вземаме предвид количествените измерения с оглед на управлението на дефицита и задлъжнилостта, обаче има много начини да измервате дефицита и да го анализирате. Тук е необходимо да се подчиняваме на целта инвестиции. Това следва да бъде водещо. Благодаря, госпожа Тайсен. Thank you, uh, thank you very much. Well, uh... Благодаря. Сега по въпроса на Гюнер Хъкмерк как да организираме системата така, че да имаме различен растеж или нещо повече, тъй като той не е достатъчен. В моя ресор това, което можем да направим и което се опитваме да постигнем по социалния стълб, както и програмата за умения, е да организираме пазара на труда така, че да разполагаме с всички възможни умения, всички да имат достъп до този пазар, но и да развиваме уменията и даденостите на хората. Трябва да дадем възможност на хората да се образоват, трябва да има висококачествено образование, свързано с потребностите, отговаря, което да отговаря на пазара. Уменията трябва да се актуализират, трябва да има възможности за учене през целия живот, не само когато си на 25 да учиш, а и когато си над 55 или 60, ако искаме да останат по-дълго на пазара на труда. Така че в моя ресор трябва да се концентрираме върху уменията. Това ще доведе до по-голяма производителност и ще даде възможност за новаторство. Благодаря на Клод Ролен за положителните коментари за борбата срещу неравенството. Имаше въпрос също и за социалния диалог, какво ще направим, за да го подобрим, за да бъде подсилен той. Знаете, че в, начала на, в началото на мандата на тази комисия ние имахме една конференция на високо ниво. На високо ниво, защото имаше много социални партньори и си обещахме да засилим социалния диалог. Имахме конкретни инициативи. Едната беше за това да има повече консултации с социалните партньори на национално ниво, както и на европейско ниво. Не само по стриктно социалните или само чисто социалните политики, но и по другите политики, които са свързани с економиката и социума. Това и правим. Сега имаме повече консултации с социалните партньори по време на семестъра, правим го и на европейско ниво и искаме държавите членки да го правят и на национално. Нашите служби в държавите членки говорят директно с социалните партньори също. Нещо друго, за което се разбрахме и по което сега работим, е изграждане на капацитет в държавите членки. Това е процес, който тече и по-настоящем. Много време ще отнеме тази работа, тъй като това не става от днес за утре. Трябва да бъдеш част от организация, да имаш досък с хората, да има представителност на организацията, така че работим и по този въпрос. В тази комисия сме поели тази тема сериозно и се срещаме с социалните партньори, когато изготвяме своите политики, за да има и след това и по-добро прилагане на тези политики по държавите членки. Що се отнася до бедността, въпросът на Мария Рена, бедността и положението на жените в обществото и на пазара на труда. На първо място когато говорим за гъвкавост, е, работа на частично работно време, може да кажем, че хората, които сега не, не работят с пълна заетост, искат да работят с е, напълна заетост. Гъвкавостта помага на някои родители, на други също с работното време, но понякога, пак казвам понякога, внимавам какво казвам, защото знаем и поради тази причина излязахме с пакета за баланс между професионалния и личен живот. Знаем, че много жени, особено жени, от момента в който родят или трябва да се грижат за някой близък, участието на пазара на труда намалява, започват да работят с ограничено, на ограничено работно време, съответно печелят по-малко, което се отразява на стандарта им на живото и ще се отрази в бъдеще и на пенсията им. А знаете каква е огромната разлика между заплащането и пенсиите на мъжете и жените. Затова не само директива имаме за баланса между професионалния и личния живот, но имаме цял пакет, дори в семестъра говорим за детски заведения и други услуги, които да дадат възможност да се съчетае семейния живот, семейните отговорности с професионалния. За бедността като цяло. Знаете, като мен, че тя е многостранен проблем, не се решава с една политика. Затова трябва да работим и по трите стълба. Остъп, достъп до образование, уменията също биха могли да извадят хората от бедността, тъй като ще им дадат достъп до пазара на труда. Достъпа самия, достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, добро заплащане и което да предостави добър начин на живот, както и социална закрила. Казваме добра социална закрила. Има такава, когато онези, които имат нужда, могат да получават осигуровки, да се дават плащани осигуровки на хора, които също така да получават и добре развити услуги. Госпожо Трибезиус, ако погледнем възможностите държавите членки да организират социална закрила, може да кажем, че те са много различни в отделните държави членки, имат различни отправни точки и това трябва да се спазва. Германия може да направи повече от Румъния, но всяка държава членка може да направи нещо. И това подчертаваме в препоръките по държави. Затова, когато говорим за сближаване и то възходящо сближаване, трябва да вземем предвид различните отправни точки. Ние не действаме опипум, а напротив, гледаме действителността и тръгваме от нея. Всеки обаче може да работи по-добре, имаме нужда от ближаване в Съюза и е, в е, зоната на еврото и в целия Европейски съюз. Трябва да се работи с социалните партньори, с гражданското общество, за да се получат резултати. Благодаря, председател. Благодаря. А сега предавам председателското място на Мерита Оскок. Благодаря. Продължаваме с въпросите. Господин Пападимолис. Благодаря. Е, Господин комисар, господин Московиси, ще говоря на гръцки. Искам да ви попитам следното. Искам да говоря за Гърция още веднъж. Е, Гърция е изключена от европейския семестър, но има една обща цел от донорите и Гърция. Тоест, е, след 20, е, 2018 година, август месец, няма да има нужда от меморандум повече. Ще може да вземаме кредити на нормални лихви. Господин комисар, днес вие казахте, че комисията е решила да извади Гърция от процедурата за свръхдефицит, но аз, както разбирам, още сега трябва да приложим съответните мерки, които ще помогнат за възхода в Гърция. Сега на този фон ви питам следното. Какво очаква Европейската комисия от Еврогрупата на, 5, на 15 юни, така че да, да има едно истинско споразумение. Ние всичко сме направили, което трябваше да направим. Дайте ни, дайте ни малко повече данни за публичния дълг от 2015 година насам. Какво ще означава освен това, че Гърция ще бъде извадена от процедурата за свръхдефицит? Аз няма да използвам цялото си време, нека комисарят да отговори. Ернесто Ортесон. Благодаря. Най-напред <clears throat> за препоръките за Испания. Мисля, че точка 9 е много важна, именно борбата срещу корупцията. Тук, тук има много добри предложения. Но как комисията ще осигури прилагането на препоръките и на следващо място? Обществените поръчки, това не е осветлено. Тук има много връзка с корупцията и публичните финанси. Въпросът ми е, ще говорите ли с испанските власти за това? На следващо място, за Германия. Вие казахте, че е, има излишък в търговията, в търговския баланс. Има нужда от корективни действия. Моят въпрос е как, какъв трябва да е излишъка и за колко време трябва да има такъв излишък преди да се задействат съответните мерки. Защото наистина в Германия има един от най-големите излишъци. И на следващо място въпрос към господин Московиси. Вие казахте, че все още в еврозоната има е, липса на търсене, не, негативно търсене, т.е. Вие ще се съгласите ли с господин Драги, който каза вчера, че трябва да се увеличи, увеличат вземането на заеми в е, Европейския съюз трябва да има процикличност, за да се избегне рецесия. И ако това е така, в такъв случай какъв процент трябва, процент според БВП трябва да е този капацитет? Какви промени трябва да се направят? Благодаря. Джин Ламбертс, не я виждам. Аз взех 30 секунди от нейното време, съжалявам. Добре, продължаваме към с Лаура Агия. Благодаря. Благодаря, господа комисари. Искам да кажа Аз съм възхитен от всички тези мерки, които трябва да допринесат за благоденствие и растеж. Но ако погледнем реалността в държавите членки, тя доста се различава. Има 120 милиона е, бедни хора в Европа и те са бедни в резултат на вашите политики. А вие се опитвате да оправдаете това, което не може да се оправдае. Знаете, че структурните реформи, които налагате на държавите членки, водят до социално кръвопролитие. Ако продължите с същия подход, това е просто неоправдана грешка. Грешка, която означава 120 милиона бедни хора в Европа и жертвате бъдещите поколения. Защо? Каква е целта, която евентуално трябва да постигнем? Защото не може да сме доволни, когато виждаме, че държавите членки отговарят и се опитват да постигат параметри, които са абстрактни. Цената е бедност. Цената е абсурдна бедност в цяла Европа. Виждате какво се случва в Гърция. Това е емблематична ситуация. Възрастните хора. Тяхното положение е ужасяващо. Трябва, трябват мерки, които да извадят хората от бедността и които да осигурят достъп до трудовия пазар. Вие разрушихте трудовия пазар толкова много, че хората не могат да получат работни места. И какво се оказва? Трябва да сме доволни, че структурните реформи се прилагат добре. Моят въпрос е, кога ще вземете решение и ще разберете, че сте направили грешка и че вървите в погрешна посока? Барбара Капел. Благодаря. Може да се каже, е, че приоритетите са правилни. Е, неравнопоставеността, борбата с нея, инвестициите, структурни реформи, просперитет, растеж, това са все важни приоритети, приоритети за всички държави членки. Според мен е разумно, че говорите за препоръки страна по страна. Вие сте много конкретни в тези препоръки. Това е хубаво. Хубаво е, че привличате и социалните партньори. Аз искам да кажа нещо за Австрия. Комисията казва, че трябва да има реформа на пенсионната система, на здравеопазването и на образованието. Това е по принцип правилно, но Важни са подробностите и ако погледна пенсионната тема, трябва да кажа, да, наистина в Австрия пенсиите се увеличават, разходите за пенсии се увеличават, докато в останалите държави членки те намаляват, но в Австрия имаме много голям брой на ранни пенсионирания. И е, това означава, че тук не може да има реформа. Сега за здравеопазването. Е, вашата препоръка тук не е правилна, защото вие предполага, предпо, пред, предлагате увеличаване на данъците, е, в, които, с които се облага здравеопазването и по-скоро енергопотребляването в от болниците. Марко Вали. Благодаря. Аз съм съгласен с това, което каза комисар Московиси. Има голяма криза в търсенето. Трябва да променим стратегията, стратегията, която идва от комисията. Не може да се поощри трябва да поощрим търсенето чрез цялата система. Паричната политика, тя е важна тук. Тя до голяма степен потиска търсенето. Ето да видим какво правят Германия и Холандия. Трябва да видим тези разширяващи се излишъци, увеличаващи се излишъци. Трябва да сме, би трябвало да сме част от един и същ паричен съюз, но ако има дисбаланси, такива огромни дисбаланси, които карат държавите с излишък да правят инвестиции, мисля, че това не е правилно. Трябва да има друг механизъм. Механизъм, който да преразпределя благата е, между държавите членки в рамките на цялата система. Мисли ли комисията за едно такова преразпределяне? Е, би трябвало да говорите за това. Вие говорите за рестартирането на економическия и паричен съюз. Е, говорите ли за една такава система на преразпределение? Доминик Мартан. Той не е тук обаче. Така преминаваме. Не виждам, господин Мартан. Преминаваме към отговорите на комисарите. Започваме с господин Домбровскис. Имате думата. Uh, you, uh, Chair, uh, honorable, uh... Благодаря, уважаеми колеги. Имаше няколко въпроса. засягащи препоръките към Испания – в точка 1 ние говорим и за мерките за укрепване и подобряване на тръжните процедури на, на обществените поръчки. Ние препоръчваме на Испания да, съз, да създаде административна мрежа навсякъде, която да се занимава с обществените поръчки в цяла Испания – Връщам се на въпроса за германския излишък. Е, този излишък е над референтната стойност. И за това Германия е в рамките на е, процедурата за макроекономическите дисбаланси. Но ние не смятаме, че има тенденция към увеличаване на излишъка. Има мерки, които са предприяти в е, посока на инвестиции и увеличаване на заплатите. Така че ние не очакваме ескалация на тези е, макроекономически дисбаланси в Германия. Няколко колеги зададоха въпроси за бюджетния капацитет в еврозоната. Тук по-скоро става дума за това, което ще се представи в документа за економически и паричен съюз утре. Ние представяме една концепция, която съответства на доклада от петимата президенти, т.е. очаква се оценка, е, е, очаква се оценка за стабилизацията на еврозоната. Но подробностите ще разберете утре, когато представим документа. Имаше въпроси за Австрия. Въпросът е за ранното пенсиониране. Да, това е един елемент, който е засегнат в нашите препоръки. Нашата препоръка е да се осигури стабилността на пенсионната система и да се И препоръката е да се третира ранното пенсиониране. Други препоръки са достъп до трудовия пазар и достъп на мигранти до трудовия пазар. Но естествено, ранното пенсиониране е ключов момент при установяване на една стабилна пенсионна система. Госпожа Тайсен. Госпожо председател, смятам, че към мене нямаше конкретни въпроси, а онези, които засягаха социалните аспекти, е, мисля, получиха отговора си от заместник-председателя. Господин Московиси? Три отговора допълнително. Първо за Гърция. Искам да обясня защо не удължихме а, производството за Гърция, въпреки че изискванията бяха на лице. приветстваме факта, че фискалният дефицит беше далеч под 3% в сравнение с 2016 година. Не разполагам с точните цифри, но доста под 3% беше стойността като се има предвид първичния излишък, който бе постигнат през 2016 година, той бе 4,2%, т.е. 3,7 на 100 над първоначално определената цел. С оглед на прогнозите, е, фискалните резултати сигурно ще се подобряват още през следващата година. Това е добра новина. Както знаете, дискусиите за приключването на втори е, преглед на програмата е, се осъществяват ръка за ръка с дискусиите за така наречения финанс... фискален път, фискална пътека. Е, на 15 юни ще обсъдим това в е, Еврогрупата. На последното заседание бе постигнат значителен напредък, но както знаете не успяхме да приключим работата. Надявам се това да стане на следващото заседание на Еврогрупата. Комисията, както винаги, ще положи максимални усилия е, за да играе ролята на почтен посредник. Моят съвет е компетентните гръцки органи да продължават да носят собствената си отговорност. Множество са а, действията, които са предприяти, над 40, много амбициозни. Е, явно сме на прав път, но зная също, че трябва да се изпълнят определени изисквания, за да се преодолее проблемът с дълга. И този проблем трябва да бъде преодолян по разумен начин в едните седмици. В този контекст комисията ще изчака по-общата дискусия, в която ще се върне разговорът към прекомерния бюджетен дефицит и производството свързано с него за Гърция. Но смятам, че ако постигнем споразумение, цялата тази дискусия ще протече много по-смислено. Във връзка с Австрия, през 2013 година пенсионните разходи възлизаха на 13,9% от БВП. И, както вие казахте, имаше увеличение даже с около половин процент от БВП към 2016 година. Това е значително увеличение, т.е. все още за пенсионната система съществуват доста големи затруднения, включително в краткосрочен план. През миналата година Австрия започна пенсионна реформа с оглед увеличаване на пенсионната възраст. Според нас все още няма достатъчно ясна стратегия как да се стабилизират разходите за пенсии като се има предвид какви са традициите в страната. Е, автоматичната връзка между законно установената пенсионна възрастта и е, прогнозната продължителност на живота може е, да бъде едно добро решение на този въпрос. Искам да се спра на въпроса за липсата на търсене в някои държави членки. Това има връзка с всичко, което ви казах за инвестициите и с необходимостта от фискален капацитет. Да, аз съм уверен, че предложенията на Марио Драги са стъпка в правилна посока. Сега, след 4 години работа, все повече сближаваме позициите си, но в Германия и в Холандия има една специфика, а именно е, проблемът за увеличението на трудовите възнаграждения. Не сме ние тези, които трябва да играем ролята на пилоти на политиката на трудовите възнаграждения, в която и да е държава членка, но смятаме, че е, в Холандия и в Германия има какво да се направи, тъй като е, препоръката ни за тези две страни е съвсем релевантна и тя отчита този аспект. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Булман. Благодаря, госпожо председател. Имам конкретен въпрос към господин Домбровскис, тъй като съм съвсем наясно, че и трима ви настоявате за по-голямо сближаване между държавите членки. Това е основателно и вие се нуждаете от нашата подкрепа в тази насока. Както казва Гунар Хъкмарк, е, дължим подобряване на економическото положение и това е пътят към такова подобряване. Обаче има повече възможности за маневриране в отделните страни. Това показват вашите цифри. Освен това, колеги запитаха какво да се прави страните с излишък, особено една – от тези страни. Колко голям трябва да стане излишъкът, за да се заеме с него комисията? Вие не отговорихте на този въпрос пряко. Не очаквам много конкретен отговор, но все пак нека отново се върнем към въпроса. Това, което правим в момента, се нарича диалог, ползотворен диалог. Е, какво казват във вашия диалог с страните, държавите членки? Защото вие имате диалог не само с нас, но провеждате такъв и с държавите членки. Какво казвате на компетентните германски органи? Моля, използвайте възможностите си за маневриране, за да се сближите повече с останалите държави членки. Те как реагират, ако вие им казвате това? Ние като парламентаристи искаме да чуем за какво водите диалог диалог с държавите членки, защото за нас тази информация е много важна. Производствата, свързани с неравновесията, имат две страни и тази страна също ни интересува. Господин Перейра. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам един въпрос към комисаря Московиси. Във връзка конкретно с Португалия. Той подчерта, прекрасната новина, че Португалия излиза от производството за прекомерен бюджетен дефицит. И това се дължи не само на намалението на този дефицит, но и на общото подобрение на състоянието на економиката. В 3-3 месечия сме имали растеж над средното за еврозоната, има повишаване на заетостта, стабилизира се финансовата система – Отчитайки всички тези положителни тенденции, мислите ли, че можем да се надяваме на добри новини и за оценката, която ще дадат рейтинговите агенции на португалския дълг? Можем ли също да очакваме по-благоприятна европейска уредба която да позволи на Португалия и други държави членки с този проблем да се справят с необслужваните задължения. Е Ще имам ли нова уредба за справяне с този въпрос? Благодаря, господин Шулце. No Нямате въпрос, така ли? Госпожа Моран Шарти. Merci, madame la Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите комисари, дошли при нас, за да обрисуват картината на състоянието на европейската економика. Тя става все по-светла, но все още е крехка. Аз искам да засегна въпроса за професионалното обучение. Мисля, че има три начина да се стимулира човешкия капитал, за да изсветлее картината още. Първо, в занаятите, в които днес се набират хора, занятията, в които днес се набират хора, можем да кажем, че те не са съществували преди 10 години. Тоест, старите дипломи вече не отговарят на необходимостта да се реагира на потребностите на пазара на труда. Следователно, според мен, е важно да се стимулира обучението, като на хората се предоставят прехвърлими компетентности прехвърлими знания, които могат да се използват навсякъде в държавите членки. Смятам, че така много бързо ще можем да излезем от безработицата. Значи и така наречените прехвърлими познания трябва да бъдат препоръчани на държавите членки. Второ, разполагате ли с показатели за изтичането на европейски мозъци, които се оттичат към други държави членки т.е. към други държави извън Европейския съюз с по-голяма конкурентоспособност. Как да направим така, че тези мозъци да бъдат задържани в Европа? Но иновациите и научните изследвания са един начин да излезем от кризата, но да си запазим мозъците също е важно. И трето, трябва да се стимулира подвижността, движението в европейските държави членки. Мисля, че това е препоръка, която трябва да бъдем в състояние да отправим към държавите членки 27-те държави членки, тъй като движението също е един вид гаранция за борба с безработицата. Благодаря. Мавридес. Благодаря ви, колегата Мавридес. Thank you, madam. Благодаря, госпожо. Μου е, се и τελευταία παρατήρηση από τη συνάδελφό μου. Сега. Labor mobility είναι ένα πράγμα. Имах един въпрос, който исках да засегна, но колегата го спомена преди мен движението на работната ръка. Ние в южната част на Европа, Гърция, Кипър, Италия, Португалия, доста страдаме, тъй като най-добрите хора, е, с които разполагаме, ни напускат и отиват в други държави, членки на Европейския съюз. Но сега конкретно моите въпроси. Първият ми въпрос общ характер е, че тук в економическата комисия се провежда дебат с ръководителите на Еврогрупата – госпожи и господа комисари, не ви ли притеснява факта, че преди няколко месеца обсъждахме корективни действия за страните, в които имаше прекомерни неравновесия, а сега вече нищо не говорим. Явява се едно противоречие в производството. Какво мислите за това? Второ, вторият ми въпрос е свързан е, с социалната сфера и тук се обръщам към комисаря Тайсен. Кредитите от Европейския фонд е, на стоеност 21% бяха ангажирани за Кипър с цел да се стигне до така наречените уязвими групи. Хубаво. Обаче тук искам да спомена един друг проблем. Е, семействата които имат деца с увреждания. След като стигната до 21 годишна възраст, тези семейства не знаят вече какво да правят с децата си. Те трябва а, да се насочат или към пенсионни домове, домове за гледане на хора с увреждания, или към психиатрични заведения. Какво мислите за справянето с този проблем? Мевrouw Тесен, е, Белгия komt er Колегата Анеманс. Благодаря. Положението в Белгия не е особено розово във вашия доклад, обаче това не е изненадващо. Тъкмо. Успяхме да се отървем от вашето производство за прекомерен дефицит. Е, задлъжнялостта ни е драстично нараснала и бюджетът не може да откликне на тази задлъжнялост. 1,7 милиарда а, е, липсват. Трябва да отворим отново и да обновим е, ядрените електроцентрали имаме ужасно сложна данъчна система, която породи коментари дори в Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Е, нуждаем се от национална реформа. В Белгия има една дихотомия, която трябва да бъде преодоляна с повече автономия. Сега обаче това вече не е на дневен ред. Е, това беше добра препоръка на комисията в миналото. Защо сега комисията не третира този деликатен политически въпрос? Много ми се иска да чуем какво мисли комисията за него. Е, последната бележка или въпрос от колегата Руханен. Е, Благодаря, госпожо председател. Финландия може да се каже пример. Тя спазва всички правила в економическата сфера, всички правила на пакта за стабилност и растеж. Обаче дълго време економиката ни е с нулев растеж. Само е, дългосрочната безработица да вземем, тя расте. Значи инфраструктурата, инвестициите, хубаво, добре стоят нещата, обаче къде е грешката на Финландия? Като че ли е, нашата съседна страна, Швеция, успя много бързо да излезе от кризата и растежът е много положителен. Единствената явна разлика между нас и тях е, че Швеция не е член на еврозоната. Малко подозирам, че проблемите, които имаме всъщност се дължат на това, че възприехме еврото. Благодаря ви. Ето, всички въпроси вече са на масата. Можете да се опитате да им отговорите. Започваме с колегата Домбровски. Е, Благодаря, госпожо председател. Връщам се към излишъците по текущата сметка в Германия. Първо, не съм съгласен, че комисията не прави нищо. Точно заради това в момента Германия е в процедура за макроекономически дисбаланс. Има парични механизми, които обясних, обясних аргументите, поради които казваме, че това според нас са дисбаланси, но не са свръх дисбаланси. Какви са аргументите на Германия и Нидерландия? този контекст, питате вие. Има желание от двете страни да се увеличат обществените инвестиции. Има дори и напредък по увеличаването на тези инвестиции в Германия. Имаше доста инициативи. След това методологията, в случая с Германия, има нужда да се види този излишък в сравнение с други европейски държави и по отношение на трети страни и дали наистина, ако се изнася към трети страни по-малко, това ще помогне на европейската економика. Като че ли ще реши проблема, но може би само до някъде. Това е един аспект, който също разглеждаме. Що се отнася до Нидерландия? Там има висок дял на реекспорт в економиката заради пристанището в Роттердам. Това са конкретни аргументи или конкретни мотиви, които ни се посочват. Но, както казах, безпокойството ни е, намира благоприятна почва и съответно това ще доведе до по-нататъчни инвестиции. Thank you, madam. Благодаря, госпожо Тайсен. Thank you, uh, madam chair. Благодаря, госпожо председател, по въпроса за инвестициите и развитието на човешкия капитал. Да, повече трябва да се прави в тази посока, тъй като това е от огромна значимост. Госпожа Моран Шартие много добре разви тази тема. Поради тази причина това е номер едно в стълба с социалните права. Ако погледнем статистиката и ако видим къде се намира бедността, къде са безработните, ще видим, че уменията, компетентностите, ценза на хората, които са в тази позиция, е, са много ниски. Хората трябва да могат да разработват своите умения, и да се възползват от собствения си потенциал, за да се възползват след това от потенциала на пазара на труда. Така че това е сред нашите приоритети в политиките на комисията. Можем да направим повече, да, за това разработихме програмата за умения, тя стартира преди няколко месеца. Добре е също да се види признаването на уменията и компетентностите. Не само у нези за урегулираните професии, но и за други трябва по-добре да го правим. Също е нужно хората да бъдат обучавани модулно, така че да не се налага да преминават през целия учебен план и програма, а да има отделни модули, които те да могат да покриват. Нужно е също и неформално обучение. За изтичането на мозъци. Да, има такъв проблем. От Европа изтичат мозъци извън нея, но има и между държавите членки такова изтичане на мозъци. И то като че ли е по-голям проблем. За някои държави членки това е голям проблем. Онези, които виждат как хората с талант и умения напускат страната, Признаваме, че има такъв проблем и в програмата за умения също сме планирали едно проучване, с което да видим какви са добрите практики, да действаме срещу това изтичане на мозъци и да имаме ясна представа какво се случва на нашия пазар на труда. Що се отнася до хората с увреждания, колегата от Кипър зададе въпрос. Знаете, че Европейския съюз, както и всички държави членки, са подписали конвенцията на ОНЕ за основните права на лицата с увреждания. Едно от правата там е да се даде благоприятно третиране и извеждане от институции на хората с увреждания. Така че да, ние сме за това да се предоставят подкрепа и като парични средства, и като услуги, и семействата трябва да получават такива средства, за да не влизат е, лица с увреждания в институция, семейството да може да се грижи за тях у дома. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Московиси. Заповядайте. И имам само един въпрос, на който да отговоря и също така ще коментирам една бележка за Португалия. Ясно е, че излизането от е, производството за прекомерен бюджетен дефицит отразява големите усилия положени от Португалия. Е, не само, че дефицитът е под 3%, ами даже трайно се намира под летвата 2%. Това е наистина добра новина е, и искам още веднъж да отправя поздравленията си за начина по който се увенчаха големите усилия на Португалия. Сега, комисията не е свързана с агенциите за кредите на рейтинг. Това е друга история, обаче нашите доклади отбелязват, че Португалия върви по правилен път. Сега в португалските медии се отразява факта, че макроекономическите показатели се стабилизират обществените финанси е, все повече се привеждат в ред, е, въпреки че остава някаква задлъжнялост. И не е нелогично онези, които извършват оценката на економиката в Португалия, да си дадат сметка, че е, рисковете днес не могат да бъдат третирани така, както са били третирани вчерашните рискове. Тоест има основание на Португалия да се гласува по-голямо доверие, отколкото в миналото. Е, вижте, аз е, не мога директно е, да повлияя на агенциите за кредитен рейтинг. Ние не можем да направим това, но мисля, че постиженията на Португалия заслужават да бъдат предмет на положителна оценка. Преди всичко, защото ще се повиши доверието в страната. Беше най-сетне зададен един въпрос за Финландия и Швеция. Е, всеки може е, да състави собствените си заключения за ползата или вредата от въвеждането на еврото. Обаче трябва да бъдем разумни. Първо, економиката на Финландия не е в лошо състояние. Е, може би не се ползва със същата гъвкавост при структурните реформи, но смятаме, че на лице е ясно определена политическа програма. И тук когато се гледат показателите на обществените финанси, Финландия стои доста добре в сравнение с други държави членки. Но пък там условията са различни от Швеция. Вие знаете, че е, економиката на Швеция е по-диверсифицирана. И крайна сметка всяка економика е, стъпа върху собствените си предимства. Мисля, че е, тук е, Финландия има своя капацитет и комисията ще стои на нейна страна, както стои на страната на всички държави членки в еврозоната, за да окоръжи Финландия да извърши необходимите структурни реформи, разбира се, с оглед на собствената си специфика. You, Благодаря, господин Московиси. Благодаря на всички ви, на всички членове за интелигентните и трудни въпроси, които зададохте на комисарите. Те се опитаха да отговорят на всички тези въпроси. Ще продължим, разбира се, и с тези въпроси и по-нататък, в бъдеще. Така, ще се задават въпроси, за да сме сигурни, че се върви в правилната посока. Благодаря ви. Благодаря за участието.